света в дневния ред. Господин Едуард Хауът Хелвик ам, подаде оставка като европейски депутат и съгласно член 4 параграф 1 установяваме, че неговото място е свободно и очакваме предложение на